Right, good morning, everybody. Uh, very nice to see the early bird. Добър ден на всички. Много се радвам, че има подранили. Аз на път на сам говорих с колегата, който е председател на Комисията по транспорта и го питах в 9 часа има ли някои от твоите делегати на време. И той ми каза, да, особено като обявя гласуване, гласуваме без хората, те дойдат след това, моментално се появяват. Седма точка обмена на, извинете, размяна на мнения с докладчика от Комисията по бюджети. Ашли Фокс е докладчик по това становище. Предлагам следното. Първо да дадем думата на Ашли, който иска да каже няколко думи. След това ще дам думата на общия докладчик е, господин Лавия и след това на всички останали, които искат да се изкажат. Виждам, че са се записали колеги, които са запознати с е, бюджетната тематика, така че предполагам, че ще се изкажат. Имате думата, Ашли. Благодаря, госпожо председател. Много ми е приятно да говоря пред толкова препълнена зала. Е, добре дошъл на господин Левия. Завидна е вашата задача да жонглирате между задачите поставени от е, Европейската комисия а, и разбира се от депутатите. Искам да говоря за основните принципи, които според мен трябва да бъдат заложени във вашия бюджет, а именно бюджетът на Европейския съюз трябва да съответства на мерките на економии, които предприема държавите членки. Би било напълно нелогично, ако се изискват каквито и да е било повишения в разходната част, когато а, нашите дънокоплаци е, са изложени на драстични бюджетни съкръщения. И Европейският съюз като цяло изисква от редица държави членки да извършат бюджетни съкрещения. Би било съвсем неприемливо, ако бюджета на Европейския съюз се движи в обратна посока. В идеалния случай, според мен, бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде съкратен. Давам си сметка, че едва ли това ще се подкрепи, било в тази зала или в пленарна зала. Струва ми се, че реално това, което трябва да направите, е да направите, да замразите разходите, т.е. да не харчите повече, отколкото до сега, макар че се надявам да постигнете и нещо по-амбициозно. Що се отнася до отговорността дейността на тази комисия. А, сигурен съм, ще се съгласите, че е, често чуваме доводи, че една или друга организация трябва да се финансира по-щедро, за да може да е, извършва е, съответните си функции. Винаги можем да намерим основателна причина защо да се похарчат повече пари за любимия ни проект. И в бюджетните разчети наистина е видно, че има институции, които заслужават повече пари. Когато депутатите е, намерят такива примери, това трябва да се балансира с съкръщение в друга част на бюджета. С други думи, комисията ЕКОН не би трябвало да, да иска увеличение на бюджета като цяло. И ако прецените, че в точка А са нужни повече пари, трябва да ги съкратите от другаде. Така, господин Левие, ще ви оставя с тези мои бележки. и Ще ви насърча, колеги, да не го засипваме с дълъг и скъпоструващ списък на желания. Благодаря ви, господин Левие. Фокс, пер... Благодаря ви, господин Фокс, за становището, което изразихте. Както отбелязахте и вие, дългата процедура по бюджета започна с приемането от страна на пленарно заседание на парламента на насоките за бюджета 2013 година. Това е една продължителна процедура, която ни занимава през цялата година. Поисках да участвам в размяната на становища с всички парламентарни комисии, за да мога да иллюстрирам не само насоките за бюджета, но най-вече определени части, които са по-известни на колегите, които са част от комисията по бюджета и по-малко на колеги, които не са част от тази комисия. Те са обаче изключително важни, за да се направи коректна, комплексна оценка по бюджета. Намираме се в края на финансовата перспектива. Бюджета за 2013 година е последния за програмния период 2007-2013. Както се случва винаги, но така ли че се продължава в многодишната финансова рамка, се преминава към все по-големи заявки за плащания, защото общностните програми малко по малко влизат в този режим на плащания, особено онази част, по която първо е имало поети задължения, след това се изискват плащания, като оперативните програми за регионалните развития, научно-изследователските програми, които първо организират съответни подавания на проекти, след това се поемат задължения, накрая се плащат. Така че има много програми, по които сега трябва да се извършват плащания. И затова казаното от колегата Фокс по отношение на този бюджет на економии е вярно. Необходим ни е един бюджет на економии, в смисъл, че не трябва да добавяме допълнителни разходи, които да не отговарят на нашите приоритети. Трябва обаче да не забравяме, че Европа, Европейската комисия са поели задължения в предходни години, които сега се превръщат в плащания. Тоест има сметки, които трябва да бъдат платени. Всички много добре знаем как така наречените а, сметки за плащания са 207 милиарда евро. Така че трябва да знаем, че след като сме поели задължения, след това ще трябва да се плати. Не можем да си мислим, че не можем да а, не можем да си мислим, че можем, извинете, да не плащаме задължения, които сме поели. И сега идва срока да ги платим. За да иллюстрирам, ще покажа на колегата и на всички останали една графика, която ни показва исканията за плащания от държавите членки последната година. В края на 2011 година, последният месец на годината, т.е. декември, бяха представени от държавите членки и искания, съвсем легитимни такива, за плащания за 15 милиарда евро. Но Европейската комисия имаше само 5 милиарда, т.е. 10 милиарда евро бяха прехвърлени от бюджета 2011 в бюджета 2012 това може да се превърне в една прогресивна вълна от искания за плащания, които да получаваме през 2012 година. А сега вече знаем, че за голяма част от научно-изследователските програми, както и за някои свързани с регионалната политика, бюджетните кредити за плащания, които присъстват в бюджета 2012, няма да бъдат достатъчни, за да покрият задълженията, които са поети. Заради това поискахме от Европейската комисия да подходи реалистично в своя проекто бюджет, който тя ще представи на 25 април. И поради това също така поискахме Европейската комисия да представи една прогноза максимално конкретна по необходимостите за плащания. След това специализираните комисии, които говорят, най-вече се изказват по специализирани бюджетни пера, би трябвало да разберат, че това, което каза колегата, и това, което каза колегата Фокс. Ако имаме желание да подсилим някои бюджетни пера, трябва да можем в същото време да посочим кои са негативните приоритети Тоест, не може, както често се случва в този парламент, да искаме повече средства за много пера, без да можем да посочим онези пера, които трябва да бъдат частично отрязани, съкратени, намалени. Затова вие трябва наистина да направите една отговорна прогноза, вашата комисия, където по всеки приоритет, за който смятаме, че има необходимост от допълнителни средства, да има и възможност да посочим други теми, по които трябва да има економии или съкръщаване на разходи. Това е общата насока, защото искаме един бюджет отговорен, бюджет на економии, но и бюджет, който може да подаде ръка на приоритетите и да ги насочи в правилната посока. Това са приоритети, които, по които всички сме гласували за растеж, работни места и най-вече работни места за младите. Ще се опитаме да подсилим точно тези две бюджетни пера, съзнавайки факта, че бюджетът на Европейския съюз дава възможност да се финансират само определени приоритети и няма да може да разреши всички проблеми с ресурсите, с които разполагаме. Благодаря. Жан-Пол. Благодаря, госпожо председател. Аз е, не проявявам огромна страст към бюджетните въпроси. В миналото, преди обясняваме какво ще стане, после казват защо цифрите не съответстват на реалността. Аз съм кмет на малък град от 28, от 28 години. Никога не съм увеличавал данъците и а, градчето никога не е задлъжняло и ме преизбират. Трябва да се проявява последователност и отговорност, да не се подаваме на иллюзии. Дискусиите, които правим е да забавляваме публиката. Знаем, че няма да бъде взето никакво решение преди изборите във Франция или Германия. Сега а, просто а, се правим на интересни. Сега вие казвате, че няма да искаме повече. Аз смятам, че трябва да бъдем последователни. Последователни по отношение на това, което се иска от Европа. Държавните и правителствени ръководители искат Европа да направи това и това, а заедно с това казват, че средствата не могат да се увеличават до 2020 година. Също така не можем да се мръщим на бюджети, които са задължителни. И се връщам на любимата тема за преводачите – Навсякъде ни казват, че трябва да се ограничат разходите, да се рационализира системата. В крайна сметка се стига до намаляване на демократичната стойно ценност на Европа. Казват ни, че в Европа няма пари за, политици, за политики за регулиране. Ако няма парламента, средствата за различните фондове щяха да са много ограничени. Не можем едновременно да регулираме и заедно с това да не даваме възможност на институциите, възможността да си вършат работата. И сега, ако, ако кажем на гражданите, че не можем да, очак, да участваме пълноценно в дискусиите, ако езикът ни не е английски. Аз се очудвам от това, че някои казват Европа не е задлъжняла. Държавите не могат да взимат заеми, за да се финансират инвестициите. Добре, но с какво? Трябва да, да можем да погасяваме заемите. Да кажем, че имаме бюджетна економия, че трябва да управляваме средствата, но да не си правим иллюзиите, че Европа ще постигне растеж без съответни мерки. Сега, що се отнася до ограниченията? Колко са пътуванията, мисиите, от които няма абсолютно никаква полза? Има много пера, по които могат да се направят съкрещения. А, когато на малко економии тук и там, в крайна сметка, ще економисаме много средства. Може би, ако обърнем внимание на всички дребни е, области, в които харчи много пари, в крайна сметка ще успеем да реализираме економии. Благодаря. На мен ми се струва, че можем да правим економи в областите, в които това е възможно. Трябва обаче да взимаме решения, които могат да бъдат приложени на практика. Ето, тук стигаме до въпроса за това, кои са ни приоритетите. На първо място трябва да направим така, че европейските органи имат необходимите компетенции, за да си вършат работата по ефективен начин. В момента това измерение не е достатъчно и трябва този проблем да бъде решен. Освен това, тези компетенции се повишават с оглед на новото законодателство. Ето защо а, трябва да бъдем предпазливи и бюджетът да се увеличава в зависимост от компетенциите. Второ, ние трябва да проявим интерес към дейността на комисията. Достатъчно ли са ресурсите в съответните генерални дирекции, за да се осъществяват анализите и контрола по удовлетворителен начин? Какви проекти се предвижат за следващата година? а двойният пакет, шесторният пакет ще бъдат приложени. Европейският семестър все повече се налага. Бюджетът на Европейската комисия трябва да даде възможност комисията да осъществява функциите си по най-ефективния начин. Освен това, трябва да, се, да насочим усилията си към развитието на европейската статистика. Има една програма, която а, има за цел да се бори срещу укриването на данъци по отношение на статистиката. Кризата показа, че качеството на статистическите данни трябва да се повиши. Статистиката трябва да обхваща повече области. По този начин ще има и последователност. Освен това, фискалното сътрудничество и тук има сериозен потенциал. Можем да се борим ефективно срещу укриваните на данъци, ако работим в взаимодействие. Очаквам да работим по конструктивен начин и ще успеем да поемем своите отговорности. Много е важно да разберем кое причини кризата и контролните органи ни уверяват, че това никога не трябва да се повтаря. Ето защо ние сега трябва да започнем работа, да вдигнем економиката на крака. Само, че тези действия трябва да започнат сега. Председателката, благодаря от името на АОД. Благодаря. Господин Лавия представи много добре функционирането на европейския бюджет в а, този период, а, в който се намираме, последният от 7 годишния период, а, нарастват размера на плащанията, тъй като си плащаме сметките. Освен това имаме и проблеми, защото доста министри на финансите като че ли не разбират системите, които сами са създали и не желаят да си плащат сметките. Ако вземем конкретно бюджета на комисия ЕКОН, много съм съгласна с казаното от господин Гозес и с господин Рудрихсон. Естествено, ние трябва да гарантираме финансирането необходимо на надзорните органи, за да могат да си вършат работата, а тази работа се увеличава. Трябва да отбележа, че ако в бюджета на нашата комисия, ако намерим къде да извършим съкръщения, ще, това ще бъде много трудно, защото а, ние имаме съвсем малки средства и ако оставим на страна въпросите на надзорни органи, всъщност има съвсем малко субсидии за подпомагане на различен вид организации, така че в дадената ситуация е, за нас би било много трудно да намерим место, откъдето да направим економии. Обикновено, когато парламента обсъжда в своята цялост е, е, различните агенции, техните бюджети, съзнава, че е необходимо да има такива агенции и те да функционират. Мисля, че е, докладчика ще вземе това предвид и ще види колко е трудно да се направят съкръщенията. Също и в нашия в кръга на нашите правомощи. Искам също така да се върна към казаното от господин Лудвиксон за е, бюджета на комисията. там също трябва да се гарантира е, изпълнение на новите задачи. А, Комисията сама даде обещание да съкрати администра... администрацията с 5%. Вече започна този процес. В това отношение е необходимо обаче да се извърши увеличение в някои области, а в други да се направят съкръщения. Това разбира се е здравословно. Трябва същевременно да не забравяме, че трябва да следим нещата, за да не стане така, че техния бюджет да е толкова орязан, че да не могат да си вършат работата и да упражняват контрол. Благодаря. Благодаря, Свен. О, Извинявайте много, аз трябва да си тръгна и не мога да изслушам дебата. А, това не означава, че не проявявам интерес към това, което се случва тук. Просто трябва да отида да гласувам в друга комисия. Благодаря, че ни информирахте. И така, а, благодаря, че обменихме мнения по-отраничко, защото така няма да се стигне, надявам се, до осложнения по-нататък. По въпроса за бюджета, ние като комисия ИКОН имаме наистина много ограничена сфера на отговорност. Нашата част от бюджета не е толкова голяма. Големите проблеми и големите е, битки за е, сумите и за области, в които няма ефективност, всъщност е, не засягат бюджета на ИКОН. Има много големи въпроси въпрос е как Европа харчи пари. Харчи много пари за неустойчиви политики. Аз съм съгласен с, с част от казаното. Харчим за форми и средства за производство, които не отговарят на поставените в стратегията 2020 екологични цели. Ако погледнем бюджета за селско стопанство и там се налагат промени, същото е за изследователската дейност и за структурните политики. Това обаче не са основни за нас сфери ако трябва да погледнем къде ние може да направим нещо, то е да зададем въпроса е, за ефективността на разходите в други области от гледната точка на економическата политика. Ето това е, би било добра насока за обсъждане, господин докладчик, и такова едно обсъждане ще е много ценно. От тук нататък мисля, че частта на комисията по економически въпроси не е областта, в която можем да спорим за да постигнем съкръщение за управленските разходи и европейските разходи. Ние се стремим чрез нашите дейности да подобрим нещата, а именно чрез извършването на надзорни функции. Надзорът ще даде добър резултат. И ако бяхме получили тези правомощия по-рано, щяхме да съкратим разходите. Затова е смешно сега да се иска да се съкратят средства за надзорните функции на европейски органи и то от страна на една държава, която изисква силна силен европейски надзор в момента. Нашата комисия неведнъж настоява на необходимостта да се осигурят с бюджетно отношение агенциите, за да могат да осъществяват задачите, които законодателно им възлагаме. За това на две нива трябва да работим. Първо, не бива да възлагаме чрез законодателство повече, все повече и повече функции на европейските органи и след това да ги лишаваме от бюджетни средства и необходимостта възможността да наемат висококачествен персонал, за да ги а, осъществяват. Това е на първо място. Второ, трябва също да бъдем единни, когато говорим за бюджета. Ако си спомняте комисията по кризите с председател Волф Кунц имахме силна позиция за бюджета в рамките на тази временна комисия, така че не бива да сега да се отмятаме и отклоняваме от това, кое, по което се разбрахме. За това се надявам, че докладчика няма да с, разгърне доклада си около собственото си виждане, ще от отчете идеите, изразени в тази комисия и в парламента като цяло. Благодаря. Ja, ich kann das, äh, im großen... Благодаря ти, Шерен. Най-общо мога да подкрепя преждеговорившите. Мисля, че всички обществени бюджети трябва да спазват принципите на разумното финансово управление – И дори ако погледнем разходната част на бюджета, може да критикуваме разходите за земеделие, има такива, но винаги има политическа основа на вземаните решения. Например, продоволствена сигурност след Първата и Втората световна война. Наистина, положението в момента е различно и може да се говори, но всички тези мерки не са заложени в бюджета тук така. Трябва също да посочим, че европейския бюджет е само 1% от БВП на държавите членки. Пропорционално погледнато, това е малка сума. В повечето случаи това са средства, които отиват за полезни начинания. Имаме пред себе си още е, държави, които ще се присъединяват. Харватия това лято се присъединява към Съюза. Има компенсационни плащания, плащания за регионалните фондове, които ще нарастват. А не са залагани нови средства в тези фондове, независимо от разширяването на Съюза. Това трябва да се вземе предвид. Бюджетът на държавите членки е, нараства с много по-бързи темпове, отколкото бюджета на Съюза. Така че, според мен, можем да се обърнем към същите тези държави членки и да заявим, че имаме нужда от повече средства. Аз лично бих тръгнал на офанзива и бих заявил ясно, че в определени сфери имаме нужда от повече средства, особено имайки предвид повечето задачи пред Съюза. Това е една теза, която трябва ясно да защитим. Също така споменахте надзорните органи. мога да подкрепя всичко това съвсем ясно. Това е една инвестиция, не е разход. Защото се опитваме всъщност да избегнем бъдещи разходи от бъдещи кризи. Не мисля, че трябва да се спъваме сами, като не заделяме е, средства. Това исках да кажа. Благодаря. Няма да продължавам нататък допълнително. В е, ЕКОН се надявам да успеем да постигнем съгласие, че ние ще защитим ясно стабилизирането на бюджета. Много благодаря. Сега обаче навлизаме в времето на е, темата за капиталовите адекватност. Вики има думата. Аз се занимавах с тази тема последните години. Много се радвам, че започна рано финансовата година този процес, тъй като в миналото, като че ли започвахме чак по време или близо до лятната ни почивка и като че ли не извършвахме достатъчен анализ финансово правен с а, онези, които разходват средствата. Ако можем разумно да използваме времето, може да влезем и в повече подробности, което ще помогне да се разсеят подозренията на някои от членовете. Има по-ясни начини също да работим и с експертите на държавите членки в надзорните органи по-ефективно. Би било полезно също така да видим къде има спестени средства, дали не можем да намалим тези бюджетни пера и също така да гледаме напред по-далеч от една година. В директивата за бюджетните рамки говорихме с държавите членки да направят прогнози за въздействието върху техния бюджет. И аз мисля, че ние можем да им дадем пример. Не само да разгледаме нашите бюджетни редове и какво би било тяхното въздействие, но да говорим и по други бюджетни редове миналото многократно съм говорила за пенсионните схеми на институциите и дали те отговарят на пенсионните фондове на държави членки. Примова. Първо искам да благодаря на докладчика за работата. По въпроса за разходните пера, които не винаги се изразходват, тъй като държавите членки не винаги успяват да освоят средствата по структурните фондове. И след комисията често бива критикувана, но тя не може да преразпределя тези средства. И затова искам да попитам докладчика, когато има предвидени в бюджета средства по структурните фондове, дали докладчикът е готов да съгласи с идеята тези средства да бъдат преразпределени за, за, за други цели? Последният оратор съм аз. Искам да привлека вниманието върху факта, че по време на доклада за бюджета, който гласувахме в пленарната зала, гласувахме изменение за предоставянето на независими правни съвети а, за фондовете. Да не забравяме, че имаме множество технически стандарти за делегираните актове. Подкрепям казаното от колегите, че трябва да търсим повече средства, така че тези органи да могат да си свършат работата. И мисля, че би, би, това би било малко трудно с, с сведения до минимум бюджет няма проблем, ако се вземе решение да не се увеличава бюджета за агенциите. Съгласна съм, че не можем да допуснем е, проинфлационен бюджет, но пък и мнозина не биха искали да се съкрати бюджета на агенции, работещи в областта на безопасността на въздухоплаването и други подобни. Ние вече сме влезли в времето за следващата точка, но господин Лави, ако искате думата, мога да ви я дам за кратко. Наистина съвсем кратък ще бъда. Искам първо да благодаря за интересния дебат който е всъщност истинския мотив, поради който докладчикът иска да бъде изслушан от специализираните комисии, защото посредством този процес е, ми дадахте възможност да науча специализирани неща, свързани с приоритетите на отделните комисии. Приносът е съвсем ясен. Някои колеги вече предложиха насоки не е там обаче мястото, където да се запишат насоките за надзорните органи от финансов тип. Триалога е мястото, където ще може да се включат тези приоритети, които иска парламента да бъдат включени. Изключително важна е тази тема. Трябва да знаем че не може само да искаме. И това е основното послание, което трябва да изпратим. Не може постоянно да искаме да имаме повече. Трябва също така да може в рамките на общия бюджет да посочим онези програми, които могат да бъдат изпълнени с нормални разходи и онези, които не са приоритетни и където бихме могли да подрежем нещата или да ги ревизираме. Имаше различни бележки. Вашите приоритети ще бъдат определени от вашата комисия. Моята задача, след като ви изслушах, от тук да включа част от тези елементи, които ще бъдат част от мандата за триалога. Банковите органи трябва да имат необходимите ресурси, за да функционират адекватно. Бяха зададени конкретни въпроси за регионалните политики но не бива да забравяме, че същите тези политики върват отдолу нагоре. Така че репрограмирането трябва да се направи от държавите членки или от заинтересованите региони. Ясно е, че що се отнася до средствата, които са заделени, всеки трябва да използва по оптимален начин ресурсите, с които разполага. Ето това е философията ни. Тоест, в програмирането нещата да отидат на най-низките най-близо до хората места, а, близо до хората, които а, ще ги изпълняват. Thank you very much. Um, we will have a... Благодаря. Ще разгледаме проекто със становище на 30 май, евентуално на 19 юни, ако се наложи такъв случай, ако стане второто, а, крайния срок за внасяне на изменения няма смисъл, защото е 18. На 10 юли ще се гласуват е, измененията с цел на 19 септември да се гласува на комисия и през а, на 9 октомври в комисия бюджет. Сега преминавам към следващата точка, 8 и 9 съответно директива и регламент за капиталовите изисквания и ще проведем обмен на е, становища по отношение на измененията, за което давам думата на Отмар Карас, нашия докладчик. Заповядай, Отмар. Госпожо председател, Поздравявам ви в двойната ви роля, като за докладчик в Сянка, както и председател на комисията по въпроса. А, така, скъпи колеги, няколко неща искам да ви представя. Първо, 1643 са измененията, 552 са към директивата това означава 2195 изменения общо по двата акта. За мен, като докладчик, това е нещо положително и помогна на моята работа, защото оказва се на практика всички изменения са насочени в една и съща посока, което е естествено то се дължи на интензивния процес на обсъждане, който проведохме през 2010 година по тази тема. Преди е, да обявим е, нашето желание е да се работи по тези теми и комисията ни е изнада приятно, като излезе със собствено предложение. И така, а, искам да благодаря и на секретарията, и на асистентите на всички депутати, които участваха в това усилие. Знам колко време и решителност бяха необходими за това. Мнозина казват, че поради огромния брой изменения и сложността на самата материя, ще се наложи да нанесе някои изменения в първоначално приятия ни график. Не искам за сега обаче да се отклоняваме от него. Той е амбициозен, но сроковете могат да се спазят и за сега бих искал да не ги променяме в интерес на участниците на пазара и за да ни остане достатъчно време за преговори с съвета. След като съвета приеме своята обща позиция. Така че струва ми се, ще се придържаме сега към първоначалния график на 25 и 26 април да гласуваме в комисия ИКОН. На трето място все още чакаме комисията, чакаме тя да излезе с доклад, който ние изискахме, е, за да се направи сравнение е, с на постигнатото по прилагането на базовския процес. На четвърто място в измененията има много коментари по отношение на връзките ни с Европейската банка за инвестиции. Мнозина а, изразяват опасения за несъразмерните изисквания, а, които може да се а, отправят към Европейския банков орган. Искам да ви уверя, че ние работим в тясно сътрудничество с Европейския банков орган и е, той е, има готовност да се яви пред Европ пред економическата ни комисия, когато е необходимо, за да поясни интересуващи ни въпроси. Няма да допуснем обаче един прилагащ орган да определя политиката. Ние сме законодатели, това е нашата роля. Решенията трябва да се вземат в хода на законодателната процедура И разбира се, е, вижданията на Европейския банков орган трябва да се отчитат, е, когато се изготвят предложенията ни. В своите изменения много е, от депутатите посочват различни моменти, които се нуждаят от уточняване от страна на ЕБО. Преди да премина към конкретни въпроси, искам да кажа, че има сфери, които а, се нуждаят от промени, а, както казват и други колеги. Едното е промяна на претеглената стойност на коефициента за малки и средни предприятия. Подчертавам, за отнася само за малките и средни предприятия, не за целия портфел на стопанската дейност на древно. Необходимо е да стимулираме развитието на економиката, но нещата не бива а, да излизат извън контрол. Ще има изменения, насочени към покачване на праговете, за оборотите. Това са теми, които са поставени и от Европейската комисия, и от ЕБО е поискано да помисли как да се променят тези прагове и очакваме техния отговор. Освен това, за допълнителния капиталов буфер за финансови институции от системно значение също е обект на допълнителна работа. Става въпрос за институции, които биха сринали цялата финансова система, ако изпаднат в затруднение. И този капиталов буфер ще попречи това да стане, когато те свършат рискови операции. Тези идеи се подкрепят от всички политически групи с а, малки разлики а, в а, а, нюансите. Друго, на което се обръща внимание, е политиката на възнагражденията на банките, въвеждането на редица административни критерии също е засегнато, например, да се разгледат тези е, длъжности в персонала, които, към които ще има е, специални изисквания поради това, че се занимават с а, е, рискови дейности. Мисля, че не бива да се допуска поемането на непомерни рискове а, от страна на персонала и се предлагат различни променливи компоненти в общия размер на възнаграждението. Според мен тези променливи елементи не бива да наделяват над постоянната заплащане. Някои изменения сочат именно на там. Искам да ви предупредя, не бива да изпадаме в популизъм е налагането на фиксиран таван за размера на възнагражденията няма да доведе до нищо добро, защото няма да насърчава хората да си вършат работата добре и с чувство на отговорност. И така, кои са основните области, към които са насочени измененията? Първата област е въпроса за това как се определя понятието капитал. Някои изменения са насочени към отделните капиталови инструменти. Но струва ми се, тук сме предпочели подхода да се занимаваме с а, същината, а не с формата. Но все пак трябва да а, разработим критерии. Ако подроним собствената си дефиниция за капитал, ще подроним общия си подход, а именно в обхвата на, в приложното поле на регламента и директивата да влизат всички банки, съответно, разбира се, на рисковите им а, структури. По отношение на малките и средни предприятия, измененията с, отново са в обща посока. Е, както казах, различават се в нюансите. Някои от депутатите искат намаление на процентите, Другите искат коефициент за увеличение, за качване в по-горен ранг. Всички тези предложения са отчетени, както намалението на процента с една трета, така и увеличаването на общия прак. За съкровищните бонове. Някои депутати искат да се промени е, начина по който се определя претеглената стойност. Други, като мен, искат да се изчака да отмине кризата преди е, и тогава да получим едно разумно предложение от комисията. В противен случай можем да доведем до проциклични ефекти, засилващи кризата. И така а, говорим за а, съкровищни бонове, за ДЦК изобщо и трябва да внимаваме да не предизвикаме процикличен ефект за ликвидността. Буферите, осигуряващи ликвидност, ще трябва да се а, уточнят. Трябва да се разгледа този въпрос. Трябва обаче да преценим дали искаме да въвеждаме по-рано тези а, про... съотношения за ликвидността. Аз не искам да ги а, отлагаме. В нашия доклад по собствена инициатива отчетохме, че провизиите за гарантирана ликвидност са нещо ново и трудно се дефинира. Трябва да направим анализ на разпоредбите, от се до ликвидността на активите в предложението на комисията и да се придържаме към тях. Още повече всички предложения, насочени към обединяването на, на квотите за ликвидност, трябва за сега, според мен, да се оставят на комисията а, и на Европейския банков орган. А, така ще гарантираме влизането в сила своевременно на всички други ориентировачни показатели. Следващо място за съотношението между собствен капитал и дълг, тъй нареченият ливарич. Тук трябва да при, преценим дали предпочитаме мерки от първия или от втория стълб. По първия стълб ще се прави диференциация според стопанския модел е, тъй наречения бизнес модел на а, институцията. Сега не можем да вземаме решение по нещо, което не е написано и не можем да анализираме. И трябва да си запишем тези въпроси, които ни притесняват. На следващо място за гъвкавостта има, дали да има максимална хармонизация. Да, имаме нужда от гъвкавост, но трябва да сме сигурни, че когато прилагат мерки за гъвкавост, държавите членки се ориентират по обща рамка и освен това трябва да има възможност за намеса, прозрачност, общност на правилата, координация от страна на комисията. В регламента съм направил едно предложение, а именно при определени условия и след предварителен преглед от страна на комисията, държавите членки да могат а, да а, отидат и по-нататък от разписаното в директивата за кредитните изисквания. Трябва обаче да е посочено кои са макроекономическите рискове, към които са насочени въпросните мерки. Могат да се предприемат мерки, по отношение на повишените изисквания за оповестяване. Това е в член 441 в директивата за капиталовите изисквания. Капиталов буфер за институциите с системно и значение също би осигурил допълнителна гъвкавост. Сегашният член 441 на директивата казва, че могат да се предприемат конкретни временни мерки при дадени условия и това се, поле се разширява. Искам да кажа в заключение, че и директивата и регламента са предназначени за спазване от всички институции. Получихме страшно много изменения, насочени към е, изключително национални съображения или такива от нашите конкурентни банки. Те не бива с лека ръка да се отхвърлят, но ако отчетем всички, тези специфични, конкретни а, проблеми, когато изготвяме регламента и директивата, опасността е да не осигурим равнопоставеността. Много са отделните разговори, които проведоха по тези конкретни и специфични проблеми. Те, разбира се, трябва да намерят своето решение. Става въпрос за подкрепа а, на а, и то мерки, които ще се отразят на населението. На като цяло трябва да имаме правила, които да въжат за всички държави членки, за всички участници на пазара. За това е необходимо да отчетем а, а, конкретната специфика, но същевременно да осигурим равнопоставеност и еднакви условия трябва да вземем предвид децентрализацията на банковия сектор, няма да изключваме никого от обхвата и не предлагаме да се мисли по допълнителни изключения. Ще ви моля да подкрепите това ни предложение. Ще имаме още а, заседания с докладчите Сянка, едното още тази седмица. Ще има и още срещи с а, участници на пазара. Не искам обаче те да присъстват на тези заседания. Вече този въпрос е в наши ръце и ние трябва да обсъждаме всички предложения за изменения, да оформим компромисните предложения. И именно на основата на тези изменения комисията ще изготви своето предложение. Няма смисъл направо сега да се обръщаме към широката общественост или паралелно да провеждаме срещи с интересовани страни. В момента трябва ние да се разточим върху нашата работа, да излезем с едно солидно предложение, което да предложим на нашата комисия и, на, и по-нататък на парламент. Uh, uh, Много хора са се записали за изказване. Сега ви прочитам списъка. Подредила съм ги по представители на групи. Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Andreas Schwab, Pablo Zalba, Peter Simon, Anne Jensen, Wolf Klintz and Sylvie Goulard. That is in addition to the shadows which... Освен на докладчиците в сянка, разбира се. Господин Дорфман също каза, че иска да се изкаже. Антолин. Давам думата най-напред на докладчиците в сянка Удо Булман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за изложението и огромната работа, която е извършил. Тя от нея и много време. Имайки предвид колко е дълъг списъкът с записалите се за изказване – аз ще групирам предложенията в две части и ще се спра на най-важните въпроси. Най-напред. Първото, на което трябва да обърнем внимание, е следното. С това, което правим? Не разрушаваме ли а, доброто е, и не отваряме ли вратата за нещо по-лошо? Трябва да решим как да регулираме по по-добър начин. Мисля, че би било добре да укрепим многоаспектната страна на финансовата система. Не искаме едноцветен финансов сектор в Европейския съюз. Имаме нужда от разнообразие там. Имаме нужда от банкова система, в която има добри вътрешни връзки. Въпросът е как да постигнем това с проекто регламента. Първо, що се отнася до собствения капитал, там трябва да има различни категории в зависимост от институцията. Различните институции а, имат а, различен а, риск рискът не е еднакъв за всички институции. И това трябва да се отчете в регламента. Тоест, нека да предвидим различни изисквания за различни категории институции. По-нататък трябва да видим как да се засилят разпоредбите за собствения капитал, имайки предвид различния риск, потенциал за риск. Що се отнася за дълговите коефициенти. Въпросът е как да посрещнем, как да отговорим на рисковете на пазара с рисковите коефициенти. Комисията би трябвало да излезе с предложение за това как да какво да предприемем с оглед на рисковете на пазара можем да помислим и за диференцирани нива в зависимост от банката. Нека да намерим разумни предложения и да не стане така, че да изхвърлим бебето заедно с водата. В крайна сметка, каквото и да направим, трябва да държим сметка за интересите на малките и средни предприятия, да намалим рисковото тегло за тях. И това е, е и смисълът на измененията, които сме внесли. Наясно сме, че е, Отмар е, е наясно е, и държи е, е, за интересите на реалната економика на малките и средни предприятия, това е задължително, ако искаме да има растеж е, и, да, и работни места. Що се отнася до това дали е, разпоредбите са достатъчно целенасочени и достатъчно прецизни – това е необходимо, за да гарантираме сигурността на банковия сектор. Това е нашата цел. Повече сигурност, повече предвидимост в финансовия сектор. Не искаме структура на нездрава основа. Заедно с това обаче трябва да има гъвкавост в системата, за да могат държавите членки да, адап, да да адаптират своите условия. Също така имаме нужда от законодателство, което дава възможност на изоставащите страни да наваксат. В някои страни банковият сектор е много по-развит и по-голям, отколкото в други. И тук докладчикът предлага определена свобода при изпълнението мисля, че идеята е добра и разбира се, предстои да бъдат договорени подробностите, но това е рамката, в която искаме да работим. Що се отнася до държавните заеми, облигациите, някои казват, че искат диференцирано тегло, няма проблем, но трябва да видим какъв ще бъде ефекта върху реалната економика. Трябва също така да помислим и за облигациите на местните органи. В много страни те имат решаващо значение за економиката на местните власти. Очевидно е, че не можем да налагаме едно правило за всички местни органи. Трябва да се отчитат конкретните обстоятелства и специфика. Има нужда от предложения в тази насока и в крайна сметка ние искаме стабилни еврооблигации с нулев риск и тегло. Това е нещо, което Вернер Лангер и Хедесене са разбрали. Имаме добра защита за германските държавни облигации, което е неблагоприятно за страните от Южна Европа дългосрочен план германските облигации ще трябва да отразят състоянието на пазара. Ето защо смятам, че еврооблигациите трябва да имат нулево тегло? Надявам се тази идея да получи подкрепата на Европейския парламент. След това възниква въпросът за корпоративното управление и разпоредбите на предишното законодателство много колеги е, са работили по въпроса в е, миналото. Обеден съм, че е, те имат своите идеи, ще внесат и изменения. И още един много важен въпрос – сигурността на цялата система. Тук трябва да видим коефициенти, дългосрочните коефициенти на ликвидност. И ако можем да определим стойности за ликвидността, по този начин ще успеем да предотвратим събития, подобни на фалита на Леман Брадърс. Мисля, че трябва да приемем гранични стоености за краткосрочната ликвидност. Също така смятам, че парламентът трябва да работи бързо, но да не забравяме, че тази директива, която обсъждаме, е изключително важна – Имаме законодателство в тази област и ако е необходимо, трябва да преразгледаме сроковете си, да го направим, защото имаме нужда от добро качество на законодателството. Докладчикът. А, председателката, аз съм докладчик от името на либералите и затова ще се изкажа като докладчик сянка. Искам да благодаря за работата на колегата. Благодаря, че веднага започна да изпраща компромисни предложения на всички. Много се радваме. По графика. Разбирам, че трябва да следваме бързите срокове, които са наложени. Те са доста амбициозни. Казвам го като председател, че то, че всичко пасва на работата ни с секретарията на комисията. Търсим дни за диалог, които да отговарят на амбициозните срокове. И сега се връщам в ролята си на докладчик Сянка от Алде. И трябва да кажа, че не бива толкова да бързаме, че да не включим някои нови идеи на колегите, както и някои мои идеи, за които ще говоря сега. Излязох с идеята, че трябва да има едно общо изискване за планове за разрешаване. Трябва да има връзка с тези планове в а, директивата за капиталовите изисквания. Това трябва да е приложимо към всички дружества и ролята на Европейския банков орган ЕБО, записана в регламента, е да се занимава с координация. Т.е. те имат роля, независимо дали е план за национално разрешаване на проблеми, иначе няма как да координират. А, така че се радвам, че сте приели тази идея за трансгранично работа, но неща трябва да са по-общи. Не говоря за финансиране, за детайли и така нататък. Защото ако направя това, съветът ще намери оправдание в тези ми думи, за да забави процеса. Подходът е мек и един вид подаваме моркове и казваме, имаме, добър, имате добър план и ще има съразмерност, ако това бъде описано добре в плановете. Има някои планове за сифис на зелените, но така, за макропруденциалния контрол Това го записах в член 122а. Знам, че го разглеждате в 443 като член на регламента, но аз съм го предложила в 122а, защото където и да се запише това, част от тези механизми ще бъдат а, важни. Ако искаме някаква забрана от страна на комисията, то тя трябва да бъде след събитието, а не преди него. Тоест на практика не мисля, че ще има голяма разлика, но ако дадем възможност на държавите членки да бъдат гъвкави е, за постигане на съгласие, то те трябва да могат да го постигнат. И ако комисията смята, че това съгласие не е подходящо, тя трябва да може да го блокира. Тоест, в момента, в който бъдат уведомени, трябва да излезат с предизвестие. Не зная как комисията трябва да разгадава действията на надзора, които биха били извършени. Казвате, че това е съвместно решение, използвайки колегиума. И може би това трябва да бъде записано и другаде. където се предлагат различни идеи за начина на работа, но със съвместното вземане на решение Европейския банков орган може да вземе решението, независимо дали има съгласие или не. И това ще отговаря на общото становище на нашата комисия. Още нещо искам да коментирам. Направила съм предложения за жалони и портфейли, които да бъдат проиграни през различни банкови модели. Това е изключително важно и в международен план, защото и там се развиват такива портфели, но ЕБО а, трябва да го направи. Прави се в САЩ, прави се в Япония, но трябва да има сравнимост. И така може да бъде постигната тази сравнимост между регионите. Трябва да видим при нетирането, а, какво се случва, кредитното рамо, какви са капиталовите съответствия и така нататък ще има голямо образие и вариране, ако няма такива жалони. Затова държа на тях. Също така е оповестяването около тях. Моля да погледнете изменението, което съм предложила, 770 в това отношение. Корпоративното управление сега. Мисля, че компромисите, които предлагате, се движат правилната посока. Казах, че трябва да се направи един черен списък при лошо поведение или при заличаване на определено лице, тъй като не искаме граждани да се местят от държава в държава. Също така предложих идеята за Golden Hellows и изкупуване на договори. За да може те да влязат под общата шанка на, шапка на всички видове бонуси, които се а, разплащат. Благодаря, че сте включили тази идея. След това преминавам към пакета за растежа. Той е двойствен. Едното го споменахте, малките и средни предприятия. Аз съм сред онези, които искат да бъде променен на рисковия фактор, но има и друг механизъм, който е допълнителен, а замества този, който е описан, говорим за това, че трябва да има заделен капитал за кредитиране на малки и средни предприятия. На банките това не им харесва особено, което показва, че явно е смислено, защото иначе или ще имат средства, които не използват, или пък трябва с тези средства просто да кредитират повече. Не знам кой има надзор на това, националните органи или е, общо ще го, надзор, ще го оглежда Европейския банков орган, но е хубаво да го помислим отново, защото сме правили експерименти с занижаване на рисковия коефициент, което не е довело до по-голямо кредитиране. Видяхме го в Италия. Така че ако намерим друг механизъм, който може да се използва, би било добре да го имаме. Другата част на пакета за растеж, и вие сте направили там изменения, е по финансите Експозициите трябва да бъдат коригирани, също има изменени за ликвидността по целия този пакет. Uh, they, they would be very good for stimulating growth globally, which of course will have uh, защото това ще има последици и за нас, цялото това търговско финансиране. Има много такова по-настоящем и за това темата е изключително важна международен план това също излиза на преден план. Още нещо, което е различно от казаното от повечето от вас. Предложих идеята за това, че не може сам да се освободиш от задължението за оповестяване, защото това а, би довело а, до а, незачитане на финансовата стабилност. Има най-различни ликвидни активи, които трябва да бъдат оценени. Това е изключително важно. Безпокоеше ме едно от определението на ликвидността, защото се казваше се само, че може да има а, презакупуване, репо от банка към банка, а, но не е това дефиницията, която ми харесва на мен. Иска ми се да се изчисти тази дефиниция че това трябва да е едно репо, което да е простичко, на одобрен пазар. Мисля, че това е намерението в текста, но тъй като сега пазара на репо е малко по-екзотичен, ще е хубаво да имаме по-ясна дефиниция. Също така искам да посоча идеята си за борба с измененията, е, борба с измамите. При случилото се напоследък, мисля, че е добре да имаме такава стратегия за борба с измамите, Подкрепям идеята да отиде малко по-нататък по различните коефициенти за суверения или държавния дълг. Не трябва да приемаме проциклични идеи, а идеи в правилната посока или поне нещо различно от нула. Не ми харесват уравнения, където накрая пише нула, т.е. инвестициите са безкрайни. Дори да се напише година на падеж като рисков коефициент, това пак е някакво начало. В парламента мисля, че има съгласие да направим нещо с съотношението за нетно стабилно финансиране. Що се отнася до пода на Базел 1, не мисля, че трябва да го заличаваме, освен ако имате доказателства за това, че има някаква последователност. Така че, ако една година сте работили по портфейл, който се движи по то тогава условието за това трябва да бъде пода на Базел 1. Трябва да има и други мерки, които да го заменят, ако не работи. И накрая, за да бъдем последователни как от направеното по Емир, има един подход, който мога да предложа и който бе предложен от зелените, но трябва да има едни банки, които да не спазват правилата. Това трябва да са силни правила за всички банки и свръх а, строги правила за големите банки. И това беше всичко. Благодаря. И следващият оратор е Вики. Um, thank you. Um, I really do welcome the Приветствам ентусиазма на докладчика да се постигне максимално бързо споразумение и искам да го уверя, че от моята група ще има пълно съдействие. Огромно е предизвикателство. Съгласна съм и с докладчика за това, че задължително да направим така, че да има единен пазар с, с равнопоставеност. Единия пазар се подкопава, ако правителствата спасяват банките. И ако наличието на държавни гаранции продължава да вреди на единния пазар – ето защо смятам, че законодателството трябва да спазва стандартите Базел 3, за да се засили доверието е, и да тръгнем по пътя на възстановяването. Ето защо имаме нужда от единен правилник, за да изградим условия за равнопоставеност на банките – но да не забравяме спецификата на националните пазари. В миналото ние отчетахме различията между националните пазари и държавите членки имаха възможност да се съобразяват и да предприемат действия, които съответстват на тяхната специфика. Но в един регламент това е трудно, защото ако се откажем от пода Базел 1, всички останали страни ще трябва да предлагат това на банките. Същото въжи и ако решим, че софтуерът е капитал. И тъй като това е регламент, ние трябва да обърнем внимание на детайлите, а не да приемаме пакет, който е базел а, отвън, а отвътре нещо съвсем различно. Освен това, когато погледна международната реформа, не бива да принуждаваме държавите членки да се съобразяват с най-низкият общ знаменател. Необходимо е да предвидим гъвкавост и, и заедно с това да не забравяме ефектът на, раз... на взаимодействието и на ефекта, който би биха имали действията на една държава членка върху пазарите на останалите. Аз се притеснявам от това, че комисията не е надзорен орган, затова трябва да видим какво трябва да се прави на ниво държава и членки, каква е ролята на Европейския банков орган – Както каза Шаран, трябва да видим да, да видим какво, какво трябва да се предприеме, за да се избегне а, ефекта на а, въздействието, което действието на една държава членка би имал върху останалите. Прозрачността е много важен аспект за мен. И това съображение мотивирало много от измененията ми. По капитала смятам, че трябва да ограничим тези акции. Е, НП и социалистите са внесли подобни изменения – Притеснявам се от някои изменения, които изкуствено увеличават коефициента на банките. Необходимо е да засилим надзора и контрола по отношение на конгломератите, миноритарен интерес и така нататък. По ликвидността съм съгласна с докладчика, че трябва да имаме делегиран акт, но знам, че много държави членки са внесли измерения, особено по технически подробности. И банковият сектор се притеснява от някои от техническите коефициенти. Знам, че Базелския комитет все още работи по детайлите и аз предлагам Европейският банков орган да има правомощия да променя тези детайли в съответствие с препоръките на Базелския комитет. Е, банките смятат, че този подход е много разумен бих искал ангажимента към стабилни коефициенти до януари 2013 година Това е много важно, за да не допуснем повторение на кризата. Също така има много измерения за наблюдение на ликвидността от страна на страната приемник, особено в Източна Европа и страни извън еврозоната, където огромна ликвидност е била а, привлечена от а, банки в а, страната приемник. От друга страна има много изменения, които искат да променят критериите за ликвидно. Дори има предложение ликвиден актив да не бъде прехвърляем, което е странно Нека да осигурим гъвкавост в периода на размисъл, но да покажем ясно, че ние държим на нови стандарти за ликвидност по отношение на задлъжнялостта. Изминаха 5 години от началото на кризата и прекомерната задлъжнялост е един от основните фактори в кризата, банките имаха достатъчност да, да станат да бъдат по-прозрачни. Мисля, че ние трябва да приемем задължителни, задължителен коефициент на задлъжнявост. Мисля, че трябва да намерим формулировката, която да изяснява това. Мисля, че подобни искания за задължителни коефициенти бяха отправени и от социалистите. Има консенсус по отношение на търговското кредитиране, кредитите за малките и средни предприятия. Аз ги приемам. Секретариатът, който свърши чудесна работа в много области, за съжаление, не, не са включили правилно моята таблица. Също така смятам, че те трябва да има по-низки изисквания за в случаите, в които инфраструктурни проекти се финансират от Европейската инвестиционна банка. По-низкият риск, който се поема от съфинансираща банка трябва да се финансира. Мисля, че трябва да обмислим детайлите. Не подкрепям идеята за недвижимите, за кредитирането за недвижими имоти с нетърговска цел. Това доведе до много загуби в много държави членки. Подата от по Базел 1 ни защити от някои от проблемите, проистичащи от Базел 2. И това е причината, поради която подкрепям и идеята за реперите или бенчмаркинг. По прозрачността, ключов въпрос, съм внесла много изменения. Притеснявам се от промените за гарантираното за обезпечените кредити. Предложила съм няколко изисквания за прозрачност, за обезпеченията и на облигационните пазари. Целта е вложителите да не пострадат. По, тър... по корпоративното управление работи моят колега. Благодаря за компромисите, които отразяват много от измененията. Радвам се, че призовавате за насоки от Европейския банков орган за разнообразието макар да не смятам, че това трябва да се прави на секторно ниво. Някои казват, че, някои казват, че жените по-малко, са по-малко склонни да поемат рискове. Аз лично не съм убедена, че ако увеличим броя на жените, непременно ще ограничим желанието и готовността за поемане на риск. Що се отнася до директивата за капиталовите изисквания 3, смятам, че тя трябва да бъде а, приложена и изпълнена. Нека да отчетем факта, че в а, ситуацията в различните държави членки е различна, но не смятам, че трябва да приемаме е, всички изключения. Надявам се да работим конструктивно, за да а, приемем необходимите компромиси. Филип, благодаря. Искам да благодаря на Жулия и на членовете на екипа, които се постараха да напишат тези изменения към а, директивата за кредитни изисквания 4.1. Мисля, че сега ще имаме по-добро законодателство. Сега за графика. Отмър разбрахме се да не отлагаме е, това досие без основание. Затова мисля, че трябва да се движим колкото може по-бързо, при положение, че даваме качествена работа. Да приемем а, онова правило за 80 на 20, т.е. за 20% от времето да свършим 80% добра работа, а не още 10 месеца за да се мъчим, за да покрием 100%. А, съгласен съм с Жан Пол. Ако тук не можем да се разберем преди а, съвета, а, ще бъде твърде късно и няма да можем да повлияем. Затова в такъв смисъл съм съгласен да работим по-бързичко. От друга страна, ако погледнем контакта, 90% изискване за капитала, което се е, предлага за юли месец, ще промени ли толкова нещата на световните пазари, ако го отложим за още два месеца, за да свършим по-добре работа? Не мисля, но мисля, че трябва а, да а, имаме е, ето такъв вид основания, за да работим малко по-продължително. Иначе а, съм склонен да приема графика. Не смятам, че се пържим на такъв огън, както беше за еврокризата. Второ, имам четири основни бележки. Ще припомня няколко неща, които други колеги вече обсъдих. Ще започна с стимулите и възнаграждението. Честно казано, омръзна ми да слушам това било популистко да не се тръгва в тази посока. Не съм сигурен че е така. Защото ако искаме от хората в Гърция, Белгия, Франция, къде ли не, да живеят по-скромно, и казваме, че трябва да се съобрази нивото на доходите с производителността и създаването на добавена стойност, то тогава ще се съглася с, всеки, който обаче ми обоснове економически създани данни а, заплатите в а, Deutsche Bank, Societe General и други, да докаже, че наистина са произвели толкова стойност. А, иначе ще кажа, че а, а, Анжел, Ангела Меркел не е добавила никаква стойност и честно казано, че и ние не добавяме щом не ни вдигат заплатите. А, и сега ние добавяме нещо, което а, имаме в директивата а, 3, а, именно не може да има повишение на заплатите, ако няма повишение на стоеността. Аз съм бил, между другото, на подобна схема на заплащане и само една година в заплатата си е, получавах добавки, които бяха над основната ми заплата и това беше най-добрата ми година в IBM. Така че не ми казвайте сега, че трябва 3-4-5 променливи компоненти, за да се стимулира добрата работа. Това не е вярно. Ако има някои доказателства, с които да ме обори, имам а, готовност да ги разглеждам, но няма такива данни. С това приключвам. И така, въвеждаме и понятието за максимално съотношение между нивата на заплатите едно към, а, едно към 4 или едно към 20. А, между най-високото и най-низкото заплащане. Сега за основните въпроси за ликвидността или вареча. Основният ни аргумент е тук е следния. Искаме всички да се включат, но да има разграничение. В това отношение съм съгласен с Отмар и с другите докладчици сянка. Знаем, че тук не може с един аршин да се подхожда към всички. А, така, а, искаме да прилагаме правила, добре, но нека да има диференциация. Имаме три основни категория. От едната страна имаме специалните системно важни институции. За тях прилагаме специални правила, защото са важни. На от друга страна имаме традиционни банки, както и да ги наричате, тези, които събират депозити и кредитират реалната економиката. Те може да са големи или малки, може да са кооперативни или както, и, както искате, ние казваме, това са отделна категория институции и трябва да се стимулират. Всички, които се остават по средата, това е втората категория, това е голяма категория, там трябва да има диференциация за капиталовата адекватност, ливарича, съответно по трите категории. Като го съм съгласен да говорим за различни начини на класифициране. Обеден съм, че трябва да не осложняваме класификацията. Колкото е по-сложно законодателството, повече вратички се намират в него. И тук трябва да е ясно, без, безспорно, дали попадате в категория А, Б или С. Не може да кажете, аз имам една дейност, която попада в А, пък другата в Д. Не може така, или едното, или другото и след като се от диференциацията започваме да работим по капиталовите изисквания. Ние сме по-амбициозни, по-скоро сме като британците, по-скоро британските регулатори, така да се изразя, отколкото като континенталните им колеги. Ясно сме заявили, че Искаме между 8 и 10% за основните банки. Повечето хора това не ги притеснява. 10-15% за средната и за 20 за а, специалните системно важни институции. Но вчера говорихме с а, а, генерален секретар на ОСР. Какво каза той? Престанете да се занимавате с а, тези неща. Трябва да имате задължително съотношение, задължителен коефициент, защото тези схеми са много сложни. И отново, простотата е красива. И така че 2-3% за основните проценти, 9% за, за системните и 6% за останалите и тези нива трябва да са задължителни. Инак, съгласен съм с, с Шерън за затягането на дефиницията за DSI. А, наистина е необходимо да се поговори по-подробно по тези е, въпроси. Сега. Знам, че комисията работи по едно нещо, но и ние трябва да го разгледаме поне до някъде, а именно тъй нареченото нетрадиционно или неофициално банково дело. Не бива да използваме обаче инструментите в този регламент, за да направим нещо за това неофициално, неофициални кредитни услуги. А именно, трябва да се управляват парищите потоци между банките, които не са регистрирани като такива и истинските банки. А, и с това си играем с процентите, с потенциалните горни граници за паричните потоци, идващи от нерегулирани към регулирани банки. И бих казал, това означава, че ще а, уморим от глад тези а, нерегулирани банки а, те трябва да знаят, че нашият е, регламент ще ги затрудни. Ние, края на краща, не искаме да има такива нерегулирани кредитни институции. А, радвам се, че докладчика вече предлага няколко компромисни варианта. Аз имам готовност да гласувам още утре, ако докладчика приеме нашите изменения. Ето, готово. Съгласихме се. обаче не по всичко. Така че аз имам а, готовност а, да се движи много бързо, но това зависи от а, естеството на компромисните предложения. Аз спирам до тук. Благодаря. Юрген. Благодаря. Искам да благодаря на господин Карас за подготвителната работа. Много голяма задача, с която той се е справил добре. По сроковете ние също искаме бързо да се движим, но гледам доста скептично а, дали ще постигнем това, тъй като имаме и други точки от дневния ред, като МИФИТ. Имаме изменения, по които трябва да обсъдим. Три основни са въпросите, които трябва да включим в измененията, или поне сме се опитали да го направим. Това, което казваме ние, отговаря на казаното и от други. Искаме да има разнообразие при банките. Що се отнася до класическото банкиране, то трябва да бъде подкрепено и подсилено. Бъдещи финансови кризи искаме да ги предотвратим и не искаме да накоплатца да е този, който да спасява от джоба си банките. Капиталовите изисквания, експерт от федералното правителство иска по-голямо капиталово изискване от 20%. Може би това е прекомерно. Но така или иначе, сме за по-високо изискване за капитала, особено за финансови институции, които са от системно значение. Ако има проблеми с определени институции, трябва да се види до каква степен може да се даде държавна помощ за рекапитализация или капитализация. Също така смятаме, че Европейския банков орган трябва да има каталог от различните финансови институции с системно значение. Те трябва да са ясни. Трябва да има и ясни правила. Що се отнася до ликвидността, за стаб... съотношението за стабилно финансиране, трябва да има задължителни правила от 2018 година. Що се отнася до LCR, смятаме, че ако имате 100% квота, това не би трябвало да се позволява. Що се отнася до лейверича, това го обсъждахме много, за спестовни институции и други, това не е съвсем безпроблемно. Смятаме обаче, че трябва да подкрепим това становище. Трябва максимално бързо да се въведе този е, елемент от 2016 година януари, говоря за ливеридж, това е най разумният инструмент, който сме предлагали. До сега имахме модел на коефициента на риска. Трябва обаче да се вземат предвид и различните бизнес модели. Е, е, особено, що се отнася до корпоративните банки всяка една институция трябва да се вземе предвид, когато се изготвят правила и институции, които отпускат публични заеми, може би ще бъдат засегнати негативно от една такава система. Затова трябва да предвидим необходимите предпазни мерки. Искам да коментирам казаното от е, докладчика във връзка с неговите изменения. Не сме е, много за <laughs> един такъв единен правилник. Корпоративните банки и малките банки може би ще бъдат е, в неизгодна позиция, ако се, поеме, се приеме такъв така че тяхната позиция трябва да бъде взета предвид. Ние сме за това националните власти да имат възможност сами да решават дали не искат да отправят по-големи искания към финансовите институции. Сега по другите изменения. Има много изменения, които са почти идентични едно с друго. Голямата част от тях можем да подкрепим защото са интересни и отговарят на нашите разбирания. Що се отнася до зелените и техните изменения? Там се говори за базова банка, което ще укрепи класическото банкиране. Има и опасни рискови банки. Там трябва да има по-високи изисквания. Е, доста време в Германия се говори за това, да има по-стрикни условия, изисквания към такъв тип рискови институции. И там задължеността трябва да бъде постепенна, в зависимост от е, големината на риска. След това идеята на Алге за жалоните и рисковите модели. Това също можем да го подкрепим, защото звучи разумно. Що се отнася до рейтинга на държавния риск? Доста критично се изказах по този въпрос при първото обсъждане. От една страна е вярно, че в живота всичко носи риск. Крие, извинете, риск. Но ако въведем по висок рисков коефициент, то това ще създаде по-голяма тежест. По-високи лихви, някои държавни хазни са си празни вече, и ще бъдат допълнително опразнени от тези по-високи лихви. Че не знам дали ще е разумно, изглежда ми съмнително. За това трябва да се подходи внимателно. Това исках да кажа съвсем накратко. Доста от нещата вече бяха споменати от колегите, затова не искам да ги повтарям. И така, до тук. Благодаря. Okay, thank you very much. We'll now move on to... Благодаря. Преминавам към другите оратори. Много оратори от НП са се записали, затова ще дам думата само на двама-трима. Жан Пол е първият. Ще бъда кратък, за да могат всички да си изкажат. И затова няма защо всички да говорим по 12 минути ще се спра на няколко общи въпроса, тъй като за този регламент трябва да видим економическите проблеми. На първо място съществуващия дебат създава известни смущения, тъй като мерките вече гледат на банките, сякаш те от тях се очаква да спазват правила, които още не са приети. Заедно с това се изисква от европейските банки да спазват строги критерии по отношение на ликвидността и платежоспособността. Най-напред искам да поздравя искрено докладчика, не като Куртуазия, тъй като той извърши забележителна работа. Поздравления! Продължавайте в същия дух. Ще се спра само на няколко проблема. Мисля, че не трябва да засилваме изискванията, тъй като тези предприятия ще бъдат поставени в неблагоприятно положение. Що се отнася до гаранциите за платежоспособност, Също така трябва да предвидим, пери... да предвидим период за наблюдение и да не се допуска изкривяване на конкуренцията между европейските предприятия. Тъй като по този начин се създава несигурност на не е сигурно, че банките ще успеят за няколко години да спазят изискванията. Що се отнася до ликвидността, правило 414 е много спорно. Много е важно да бъдат предприяти реалистични мерки. По въп... Сред въпросите, които заслужава да се обсъждат е гарантирането на влоговете и в заключение искам да подчертая, че е много важно да се вземе предвид функционирането на банките. Знам, че някои страни искат по-строги норми, тъй като не са в състояние да осъществяват адекватен надзор. На надзорните органи трябва да им се даде възможност да осъществяват контролни функции биха ми казали, някой би казал, че ние сме длъжни да спазваме изискванията на Базел. Днес ние искаме европейските норми да се върнат на тези елементи, но при всички случаи е добре да мислим предварително, отколкото да се опитваме да коригираме грешките в последствия. Благодаря много. В края на встъпителните си думи от мърс поме говори за специфичност. Аз по-скоро бих използвал израза диференциране. Не знам дали трябва да, да се занимаем по по-обстоен начин с факта, че банковия сектор е диференциран в Европа, а и вътре в държавите членки. Искам да подчертая, че съм за задълбочаването на единния пазар в финансовия сектор. Съгласна съм, и че с този регламент не бива да допускаме да, се, да предизвикаме дългосрочна стагнация в Европа. Ако искаме да реформираме този сектор без да вредим на економиката, и ако го направим не само за финансовите институции с системно значение, но за целия сектор, трябва да има диференциация – и ако тази диференциация бъде вградена в, в европейската регламентация, по никакъв начин няма да навредим на хармонизацията, към която се стреми този регламент. Няма да нарушим разпоредбите на. Ед... Няма да нарушим изискванията за, един, за единия правилник не става дума само за економиките в Централна и Източна Европа. Разбира се, ние трябва да отчетем това, че в тази част на Европа има все още недостатъчно развити финансови сектори. Е, и много, от банки, много банки зависят от банки в е, така наречената Стара Европа. Така че това предизвикателство съществува. Съществува и проблемът с структурата на банковия сектор. Кооперативните банки играят голямо значение. Така че диференциацията само ще помогне на регламента и ще ни даде възможност да използваме регламента по по-ефективен начин, за да насърчим растежа. Благодаря. Корин има думата. Благодаря много. А искам отначало да изразя благодарност към Отмар Каранс за отличния му подход, според мен, така открит към идеите на колегите и стремежа му да се съчета качествена работа с бърза. А, мисля, че е много а, важно а, защото това е един от най-важните законодателни актове които работим в момента. Необходимо е банките и пазарите да получат сигурност за това как ще се прилага базелските изисквания в Европа. Това е важно, за да се възстанови доверието към банковия сектор. И искам да се спра специално на три въпроса. Първо, през миналите години в парламента се установи традицията да се отстояват правомощия на европейските надзорни органи. Съгласна съм с Отмар. Политиците именно трябва да се занимават с законодателстване, а не надзорниците. И в това отношение трябва да отстояваме а, своите виждания. А, когато става въпрос за принципите, може да се допитаме до надзорните органи, но те не могат да определят законодателството. Има, разбира се, и място за оперативна самостоятелност за националните регулаторни органи. А, също смятам, че трябва да отстояваме правомощията на Европейския банков орган, както и Европейския съвет по системен риск. Това съм написала в моя доклад по собствена инициатива. Важно е да има равнопоставеност, не по-малко важно е рисковете да се оценяват по единна методика. Така ще има повече предсказуемост относно прилагането на базовските изисквания в Европа наистина съм запалена по този въпрос, защото съм свидетел на големи разминавания. Изготвих няколко предложения за засилване на позицията на съвета по системен риск, както и правомощията на Европейския орган за банков надзор, както и този допълнителен буфер, който е антицикличния буфер, капиталов буфер до 1-2%. Второ, за съотношението за а, ликвидно покритие и какво се отразява, когато говорим а, в по това понятие, когато говорим за ликвидни активи. Искам да се придържаме към висококачествени активи. Това е особено важно, защото в някои предложения за изменение има разводняване на тази идея. Вие а, го посочихте. Сега, Сегашното законодателно предложение говори също за ДЦК. ДЦК се приемат а, като а, ликвидни а, активи, докато други важни ценни книжа, които са важни за ипотекарния пазар, не се приемат за висококачествени активи. В моите изменения съм изложила някои принципи и подход, които могат да се доработят на второ управленско ниво или от банковия орган относно качеството на активите. Обедена съм, че можем да поработим още в този порядък. Не може всичко да бъде обект на нормативно уреждане, но е необходимо да се заложат в нормативен акт принципите, които да определят какво означава високо качество в този контекст. искам да говорим още по този въпрос. Той е много важен, особено за някои от държавите членки, където имаме високо развит ипотечен пазар в съчетание с затруднения за намиране на подходящо финансиране. Искам да поставя въпроса и за съотношението дълг-собственост за срока, който се предлага за намаляването на ливариджа. Аз съм направила предложение, в което казвам, че трябва да се отчете и състоянието на общ на банките обществена собственост, защото поради допълнителните изисквания за платежоспособността на обществените банки ще има а, и промени в а, това. Важно е датата на влизане на в сила да е същата като дата на, за оповестяване. Когато дата за оповестяване е предварителна, това означава, че вие вече казвате, че е, трябва да се спазва посоченият коефициент дълг собственост, така че е, оповестяването на този коефициент трябва да, е същи, да стане в момента на влизане в сила на изискването. Друго, когато въвеждаме чрез законодателство една система за цяла Европа, не се притеснявам толкова много, че а, е, тези а, е, ръководители на банковия сектор ще си вземат куфарите и ще се преместят да работят в а, е, Сингапур, а, Штатите или още по-нататък. Ако определим фиксираното заплащане и кажем, че като допълнение има а, някои променливи елементи, това според мен не е достатъчно. Те могат да си тръгнат от Европа. Трябва да го съчетаем обаче с други области, а именно поемане на отговорност не само популистски, а трябва да решаваме въпроси, които притесняват силно Европа. Аз съм за Европейската хармонизация, но същевременно това трябва да е ясно фиксирано и да има само един допълнителен променлив елемент на допълнителното материално стимулиране. Последно, току-що е, говорихме за регламента за пазарта инфраструктура ЕМИР. Аз съм внесла а, предложения за дериватните договори между банките и пенсионните фондове и това а, тези а, сделки трябва да се извършват в контекста на ЕМИР. Трябва да спрем до там. А, и накрая за съответствието с прилагането в а, трети държави. И аз а, изпитвам същите опасения, каквито споделиха колегите. Трябва да проучим тези неща, но това не бива да ни забавя в сроковете, които сме си поставили. Благодаря. Благодаря. Сега за от името на социалистите и демократите следващия ред. Благодаря. В дебата днес, имайки предвид е, големия брой оратори, ще говоря само по три теми. Съгласна съм, съгласна съм с докладчика, че отпускането на кредити на МСП, особено що се отнася до значимостта им за нашата економика, не би трябвало да бъде затруднявано с по-високи капиталови изисквания. Затова бих предложил един двустепенен подход. Кредитиране на МСП и физически лица, то би могло да стигне до милион само с 50% рисков коефициент. Следващата фаза пък е 75%, а не 100%. Това ще вземе предвид и до по-малки, ще вземе предвид възможността за по-низки загуби при отпускането на такива кредити и ще отпуши кредитирането за МСП. След това рисковите коефициенти на ипотечните заеми Ако имаме единен рейтинг при отпускането на такива кредити за собствени жилища или за помещение с търговска цел – ако имаме по-високи капиталови изисквания, може да се стигне до по-големи загуби. При такива предложения като настоящето нямаме по-низък рейтинг за установени пазари на недвижимости, където възможностите за неизпълнение на задълженията и неплащане са много ниски. Следващия момент задлъжнялост или кредитното рамо, ливерич, не сме оценили до достатъчна степен последиците, особено що се отнася до нискорискови бизнеси, малки средни предприятия, малки финансови институции. Може да има фатални последствия при ограничаване на оборота им. Така че трябва да видим какви ще бъдат последствията, ако имаме единна квота за всички институции. Е ли оправдано това? Или пък трябва да разгледаме естеството, бизнес модела, размера на тези институции? единен международен модел за задлъжнялост в цял свят, при положение, че имаме различни счетоводни стандарти, различни системи за рефинансиране. Не зная какво ще бъде въздействието върху баланса на отделните институции, що се отнася до нискорискови търговски операции, например местни органи на властта по националното законодателство. Така че тези квоти трябва да бъдат а, публикувани след като а, бъде преценено всеки, преценен всеки един от елементите, а не по време на преговорите, защото чак когато всичко е коригирано, чак тогава може да се видят какви ще бъдат квотите за различните участници. Благодаря, господин Карас, за отличното начало, което ни даде и му желая всичко най-добро за бъдещето и за този доклад. Благодаря и сега стигам до Алде. Силви, ти си координатор, може би ти искаш думата. Thank you, Sharon. No, merci bien. Merci. Благодаря. Благодаря на Отмър. Много неща бяха казани. Аз ще повдигна два въпроса. Първо, в този огромен законодателен пакет има опасност да се загубим в детайлите и да забравим за политическите приоритети. Отмар трябва да намери баланса, но държавните и правителствени ръководители трябва да приемат базовските стандарти, но и ние трябва да се произнесем между, по отношение на баланса между сигурността от една страна и да не пречим на економическото развитие. Ето защо аз не съм за това да кажем, да взимаме решения за ускоряване на графика. Има едно избързване и от страна на държавните правителствени е, ръководители, и от страна на съвета. Е, второ, ние приехме пакет за надзор, в който бяха създадени европейски институции. Ние компенсираме дългото отсъствие, за което платихме висока цена на европейски надзор и наблюдение. Ние приехме принципа за единния правилник и за надзора, който постепенно ще стане европейски и в крайна сметка ще може капиталът и да обслужва реалната економика. Това е обосновката и всички желания да се запази местният надзор, за да се обслужват местни интереси е нещо срещу което трябва да се съпротивляваме. Разбира се, в, вътре в е, е, единият правилник можем да предвидим някои възможности, свързани с, специфич, с спецификата, без обаче да даваме празен чек. Става дума за единия пазар и когато се използва думата пазар в множествено число, също въжи за юрисдикции, аз обаче смятам, че трябва да се говори за един пазар, за единен пазар. По... Ще видим, ако французите се окажат по-добър защитник на вътрешния пазар, ще се шегуваме. Какво ще стане, ако никой друг не прилага? Не можем да подозираме, нито американците, нито китайците ще приемат подобни разпоредби. Ние дълго време бяхме наивни и смятахме, че наличието на правила е достатъчно, за да бъдат спазвани. Това се оказа много наивно. Въпросът е какво ще правим, ако правилата не бъдат спазени. Смята се, че някой смята, че като бъдат прияти правилата, всички ще ги спазват. Аз мятам, че ние трябва да приемем предпазен механизъм, който в един момент да покаже, че проблем съществува и той трябва да бъде решаван. Но идеята за отсъствие на изпълнение и проверка на това дали изпълняваме ангажиментите, аз мисля, че не бива да допускаме подобна, подобни празноти. Има и други технически проблеми. Нека да ги обсъдим помежду си, но да не забравяме общата стратегическа насока, вместо да се а, губим в детайлите. Благодаря, Астрид. Пак Сити. Започваме с група пак с НП. Благодаря. Искам да се извиня, че излязах, но трябваше да гласувам в комисията по правата на жените и да се опитам в тази комисия да бъде внесен малко разум. Ще се спра само на два-три основни въпроса, свързани с моите изменения. Що се отнася до коефициента на ликвидност в краткосрочен план. Ликвидните потоци с, 75%, с 75% от изходящите потоци. Ако банките трябва да държат един резерв от ликвидност и това да е 25% от изходящите ликвидни потоци. Това правило следва да се прилага спрямо всички банки, независимо от ликвидността им. Тавана от 75% фигурира в база от 3 правило, което транспонираме в европейското законодателство възоснова чрез е, директивата за капиталовите изисквания. Но това ограничение се прилага само на консолидирана основа при е, трансграни... международна банкова група в Европа. Ние прилагаме пруденциалните правила както на индивидуална, така и на трансгранична основа ограничението се прилага и на консолидирана основа, и на основа на филиалите на групата, които са предмет на пруденциален индивидуален надзор всички филиали на групата трябва да държат резерв от активи така че да се блокира част от ликвидността на групата на ниво филиали, въпреки независимо от това дали изпълняват критериите за коефициент на ликвидност. Според мен не е подходящо да се създава изкуствен ликвиден резерв, тогава когато финансовата ситуация на определена група е добро и групата спазва пруденциалните норми за платежоспособност и ликвидност, предписани от директивата за капиталови изисквания 4. Ето защо смятам да се заличи изискванията за 75% за, на индивидуална основа и да се запази за консолидираната основа. Надявам се този компромис да е приемлив за всички, тъй като спазваме нормите на Базел 3 и държим сметка за европейската специфика, така че ние спазваме пруденциалните норми и на индивидуална основа и на консолидирана основа. Притеснявам се, че някои предложения отиват твърде далеч по отношение на делегирането на правомощията. Не съм съгласна с член 183, който предоставя на Европейския банков орган правомощия да разработи технически стандарт, който определя методологията за изчисляване на изходящите потоци Имайки предвид значението на тази тема и значителните суми, за които става дума, смятам, че съвместното взимане на решение е най-подходяща процедура. В същия порядък комисията предлага да й бъдат предоставени правомощия да предприема законодателни действия по отношение на коефициента на краткосрочната ликвидност, по-конкретно окончателните суми на е, изходящите суми и входящите потоци в различните категории пасиви и активи и окончателния списък на допустимите активи които банките трябва да държат като резерв, е, за да могат да посрещнат нетните, потребностите от нетни изходящи потоци. Според мен и тук е, е необходима процедура за съвместно взимане на решение и накрая, и накрая режимът за големите експозиции и изисква съвместна работа от страна на всички заинтересовани страни, надзорните органи, банковете, Европейския банков орган, както и съвета и парламента е, в хипотезата, при която комисията вземе решение да предложи законодателен текст. Освен това, аз смятам, че срока 31 декември 2013 година не е реалистичен, имайки предвид законодателната програма. Следователно, аз предлагам да се отложи преразглеждането на режима за големите експозиции до 31 декември 2018 година, когато ще сме приели всички разпоредби на база от 3 и след като изтече преходния период, ето това е обосновката на моите изменения. Надявам се, че докладчикът ще може да ги вземе в предвид. Благодаря много. Следващият оратор е Гунар Хокмарк. Благодаря. Благодаря на Атмар за отличния доклад. Благодаря на докладчиците в Сянка за духа на сътрудничество и диалог. Лесно може да се разглежда този доклад като технически специализиран поради е, тази специфика на подробностите. И трябва да е, похвалим докладчика, защото става въпрос и за стабилност, но и за възможност да намерим инвестиции в нашата економика. Трябва да търсим равновесие между тези е, различни поредности. Едно от най-важните неща, според мен, е да запазим високо ниво на отговорност в банковата система. При високата отговорност трябва да гарантираме и възможност за поемане на такава отговорност. Затова предлагам няколко изменения за корпоративно отговорно управление и по-специално отговорността на акционерите. Защото ако подроним тази отговорност, не може да изискаме от тях да поемат отговорност. А имаме нужда от прозрачни системи по отношение на прозрачността и отговорността на самите акционери относно назначаването на, управ... на управленските екипи и а, а, управителните съвети. Единния пазар е много важен. Това обаче не изключва че е, ако различните държави членки имат по-различен дял е, на банковия отрасъл в общата си економика, например, е, е, да се даде възможност е, да се въведат по-високи капиталови изисквания, защото те поемат по-висок риск, ако се е, покаже, че те са кредитодател от последна инстанция. Ако вземем, например, Исландия, където имаше един много смел банков отрасъл. Мисля, че там би било съвсем уместно да имат да по-високи е, капиталови изисквания, макар че те в момента не изпитват затрудненията, за които ние сега говорим. Но в някои други държави, където банковия сектор има голям дял в економиката, е логично да се поставят по-високи изисквания. Това не изкривява конкуренцията, не подкопава конкуренцията в никакъв случай. Напротив, то допринася за стабилността на системата, като предотвратява системите рискови. Би било разумно, ако в директивата дадем възможност на тези държавни членки, които имат такива банкови отрасли, също да поставят такива изисквания и за управленските екипи. Второ, за малките и средни предприятия и възможностите на банките за е, предоставяне на капитала на малки и средни предприятия. Трябва да си даваме сметка, че тези предприятия също трябва да гарантират правилното балансиране и претегляне на риска. Защото ако гледаме на всички рискове по еднакъв начин, тези, които ще понесат вреди и щети накрая, ще са именно малките и средни предприятия трябва да сме от друга страна сигурни, че банките ще могат да прилагат съответният анализ на риска за съответните кредитополучатели и ще могат да обезпечат съответно финансирането и да дават така необходими за нашия съюз финанси. Аз съм рекордьор, госпожи, госпожо председател, с една минута и 20 секунди. Съжалявам, ама включихме часовника на средата на изказването ви. Както и да е, няма лошо. Искам да ви кажа, да, че е необходимо да отбележите, че се изказах от мое име и от името на колегата. Аз знам точно кой колко говори. Не, ако един докладчик сянка говори 12 минути, е приемливо 20 минути за докладчика, някои други депутати, които не са нито едното, нито другото, 6 минути. Сега следващия Андре Швабс под 12 минути, ако обичате. Благодаря. Разбира се, 1600 изменения са примамлива повод, но съм съгласен, че трябва да имаме различни правила за различните банки, трябва да имаме единно отношение към всички, но въпреки затрудненията пристигането на, ком, на компромиси, искам да обобщя две неща, които според мен са важни, когато стремим към компромис. Първо, в наши интерес е, и го казвам като представител на държава членка, която е в такова положение, а, именно а, претеглената стоеност на риска за малки и средни предприятия да остане сегашното си състояние. Господин Карас може би ще намери по-добро решение, има и други е, предложения. Въпросът е отворен. Но нефинансирането на малки и средни предприятия доведе до кризата. Напротив, те бяха един от стабилизиращия фактори, за това трябва да ги запазим, като е, им отредим по-добър кредитен рейтинг не трябва да се проявява дискриминация за по-малките институции. Мерките, които приемаме, ще ги затруднят. А, да се върна към думите на Астрид няма нужда Европейския банков орган да има законодателни функции, трябва да извършва координационна функция, трябва да се действа независимо на пазара. Това, което виждаме през последните месеци, не е много насърчателно. Благодаря. Благодаря, Андреас. Благодаря, че беше кратък. Долин Санчес преседа има думата. Благодаря, господин председателю. И аз искам да се изкажа в дебата. За да обясня какви изменения съм направил, в каква посока вървят е, се надявам, че докладчика ще ги включи. Целта ми беше да укрепя устойчивостта на нашите финансови институции. Това може да стане посредством укрепване на управлението и като дадем възможност да не се поставят огромни тежести върху тях от други, които ги конкурират нелоялно. Не бива да се намесваме в управление, защото самите институции трябва да отговарят за своето управление. От друга страна обаче трябва да имаме стандарти. Стандарти, които да бъдат сравними с тези на ОИСР или други институции. Когато говорим за ролята на управителния орган, както и целостта на контролната е, система за стандартите, не мисля, че тези стандарти трябва да бъдат е, занижавани. След това ролята на надзорните органи. Пазарът е единен, наистина. Вярно обаче, че има и други пазари и, както знаете, на различните пазари ситуацията е различна. Ако погледнем, примерно, пазара на недвижимости, там правилата за процесален надзор може съвсем различни от тези за защита на потребителите. За разликите между регулаторите на двете нива трябва да бъде тълкувано европейското законодателство. Трябва да има единен пазар и не трябва да бъдат залагани по-низки нива от тези, които са заложени в държавата по происход. Ако искаме да увеличим устойчивостта, трябва да имаме контрациклични мерки. И това много лесно може да бъде транспонирано. За да се избегне това финансовите институции да имат различно третиране от тези в САЩ. Защото софтуера, в крайна сметка, нашите общества е изключително важен и това трябва да се припознае от всички. Необходимо е също така трябва да знаем, че ако говоря е, адекватно, ако, ако третираме по един и същи начин капитала на филиалите, може е, да има по-ниска капитализация и това не е правилният път, по който трябва да се върви. Така че трябва тези капитали да бъдат разглеждани по адекватен начин. Има един друг важен аспект, е, аспект който е свързан с загубите. Говорим за вътрешния пазар. Това е изключително важен елемент. Много е важно а, да има последователност а, и яснота на загубите, за да има ясен пазар. Затова ще има и ясни механизми. Така, щото загубите да бъдат на европейско ниво а, посрещнати. Всеки един бизнес модел може да води до трудности, за определяне на общи стандарти. Що се отнася до предложението, свързано с ипотечните кредити, докладчикът се опитва да заложи елементи на, за съвета за финансова стабилност и това е добре. Що се отнася обаче до ликвидността, трябва да кажа, че е, за мен е много важно да включим и облигациите, тъй като трябва да се избегне такъв тип некоректно или токсично поведение. Е, това е един добър механизъм обаче на функциониране на нашите кредитни институции, защото е много важен момент сега за рестартирането на нашата економика, така че не трябва да налагаме допълнителни тежести а, на тази система а, за да постигнем а, своите цели, т.е. растежа и то устойчивия растеж. Thank you very much. Uh, now, uh, Ани Енсен. Благодаря. Благодаря на докладчика за подхода. Благодаря на докладчиците в сянка за подхода, особено, що се отнася до гъвкавостта. Аз искам само едно нещо да кажа и тъй като съм дъчанка, господин Карас знае какво ще кажа. Подала съм различни изменения, заедно с други евродепутати, свързани с правилата за ликвидност. Това е пряко свързано с това, което се случва с институциите за ипотечни кредити. В, две, в Дания две трети от кредитите са такива, т.е. минават през такива институции. Те не вземат депозити, не приемат депозити, системата е стабилна, Основава се на принципите на равновесното положение, като има ясно предаване на риска, ефтино е за заемащите средства, има много малки маржове за финансовите институции. И защо не е изнесена тази идея в други държави? Ще попитате, може би, защото не създава богати банкери. Сработи много добре в най-големия период на криза след срива на Lehman Brothers. Предложението на комисията и докладът на господин Карас ни помогнаха да решим част от проблемите, които се съдържаха в първоначалното предложение, но има някои дребни проблеми, свързани с ликвидността. Не искам да влизам в подробности, Исках само да упомена, че има такъв проблем. Част от предложенията на другите колеги биха върнали ситуацията обратно в начална позиция, биха създали нови проблеми. Така че трябва да видим стойността на отделните изменения. Съотношението за нетно стабилно финансиране От моя гледна точка, това не е само технически проблем. Това е и политически въпрос. И накрая, Базел 1. Вики Форд спомена Базел 1. Заедно с други съм подала едно изменение, което е компромисно изменение. То не отменя най-низката стойност или пода заложен по Базел 1, но дава възможност на Европейския банков орган да има правомощия при оценка на това, кога да бъде отменен и кога не. Очаквам с нетърпение дискусиите по въпроса, за да намерим гъвкаво решение. Благодаря. Uh, uh... Благодаря. Паво. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за свършената работа и за работата, която още го чака. Живеем в извънредни времена, работим, за да не се повтаря неодавнашните събития. И така, аз съм за изискванията за капиталова адекватност за публичните институции, защото публичният дълг трябва да е безрисков, инак няма да има доверие към Съюза. Ставаме вече свидетели на това какво може да означава загубата на доверие. За да подкрепим економиката, трябва да действаме внимателно, за да не объркваме със своите сигнали обществото. А за това, което каза Анталин, софтуера, който се притежава от банките, трябва да се счита също за актив, който а, кредиторите да могат да а, изземат в случай на а, ликвидация и да го осребрят. В Съединените щати софтуера се смята за търгуем актив. Трябва да намалим възможностите за достигане до фалит на банките. В нашата политическа група сме за налагането на максимални изисквания за, за кредитната адекватност на тези институции. Що се отнася до ликвидността, трябва да се гарантира правна сигурност. Европейската централна банка има ключова роля в това отношение. За малките и средни предприятия внесохме изменение с двояка цел – Първата е да се увеличи засили финансирането към европейските малки и средни предприятия, да се избегнат допълнителните ограничения по отношение на малките и средни предприятия. Необходимо е също да има по-обосновани и разумни капиталови изисквания спрямо малките и средни предприятия. Също времено да се даде възможност за на увеличение на рисковия капитал, който се влага в малки и средни предприятия. Благодаря. Благодаря. Имам още двама души. Преди да дам думата пак на докладчика. Хофман. Благодаря, госпожо председател. Von kleinen mittelständischen Unternehmen angeht, kann ich mich eigentlich nur dem anschließen, was schon Що се отнася до малките и средни предприятия, мога да се съглася с казаното. Това е изключително важен фактор за бъдещето на нашата економика. Има един въпрос, който не сме обсъдили обаче тази сутрин и то е свързан с специалното положение на малките кооперативни банки. В а, някои държави членки, особено в моята Италия, имаме банкови системи, е, в банката, банковата система много малки кооперативни банки, които са част от по-големи групи, банкови групи и работят заедно. 10% от банкирането в Италия се извършва от такива малки кооперативни банки, групирани в по-големи групи. Така че трябва да вземем предвид тяхното положение. Още нещо. Изменение 293. Там говоря за управленската система а, на такъв тип банки и е, групировки от банки. Те трябва да бъдат е, разглеждани като нормалните банкови групи, що се отнася до управлението им. На второ място в измененията ми по отношение на тези групи трябва да кажа, че те работят заедно на солидарен принцип. Този тип уредба трябва да бъде взета предвид. И това се опитвам с изменението си да предложа, така че съгласен съм с току-що казано. Е, Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałbym w pierwszych słowach e, bardzo serdecznie. Bogu daria. Най-напред искам да благодаря на докладчика от Маркарас за чудесната работа и за това, че привлече внимание към проблемите, които повдигам и аз в измененията си. Изпратил съм ви измененията. Нека обаче да обърна внимание на един много важен въпрос – когато говорим за капиталови изисквания, което е толкова важно за пазарите, имайки предвид опасностите, които дебнат на пазара, оставам с впечатлението, че не винаги осъзнаваме, че трябва да защитаваме единния пазар. Мисля, че и френските колеги стават все по-ентусиазирани за единния пазар, но нека да обръщаме внимание на финансовите услуги. Когато го се борим обаче за единния пазар, има опасност да дестабилизираме системата. Финансовата система вече съществува и когато се опитваме да променим коефициентите на ликвидност, с оглед някои говорят за общ пазар, други говорят за малки пазари. Има опасност да дестабилизираме системата. Това е една опасност, на която искам да ви обърна внимание. Що се отнася до тези изисквания а, за ликвидност и ливарич, трябва да отчетем местните фактори, така че нека да отчитаме местната специфика. Що се отнася до хармонизацията и местната специфика, много неща вече бяха казани. Но независимо от това ще повдигна един въпрос, който ми се струва, че до сега не е повдигнат. Говорим за Базел 3 но Базел 3 препоръчва предпозливост по отношение на хармонизацията според Базел 3 трябва да се отчита местната специфика, трябва да се направят изчисления на местно ниво за капиталовите изисквания, така че нека да намерим решение, което да дава възможност да градим единния пазар, но заедно с това да не подкопаваме е, мерките, които е, до сега са ни оказвали добра защита срещу криза. Тъй като имаме време, е, докладчикът каза, че би искал да чуе становището на комисията. Очевидно е, че не можете да говорите безкрайно. Бихте ли се спряли на най-основното? Благодаря, госпожо председател. Да, дебатът беше много богат. Нямаме намерение да се спираме на абсолютно всичко. Първо е, искам да благодаря на е, докладчика и неговия екип за впечатляващата работа. Е, много голям брой изменения бяха внесени. Що се отнася до графикът, много от вас потвърдиха, че значението на експедитивната работа, като разбира се, това да не бъде в ущърп на качеството. Господин Ламбер каза, че би искал да започне една, едно състезание с съвета и парламента да изпревари съветът. Е, желаем успех, тъй като и съветът проявява подобни амбиции и иска да постигне споразумение през следващите седмици, така че приветстваме амбицията и на двете страни. По малките и средни предприятия. Мнозина от вас подчертаха значението на това да се отчетат интересите на малките и средни предприятия. Комисията споделя това становище. От самото начало определихме е, този въпрос като приоритетен. Предвидили сме клауза за преразглеждане в предложението и поискахме Европейския банков орган да излезе с първа оценка до септември тази година, така че определено споделяме желанието на мнозина от вас да се отчетат интересите на МСП. Заедно с това призоваваме за необходимата предпазливост. Нека не прибързваме в посока на по-благоприятно третиране, без да се отчетат необходимите данни. В този контекст ние не сме против клаузата за преразглеждане да излезем да, определ, да бъде определена за по-ранен срок. Няколко думи за възнагражденията, въпрос повдигнат от е, мнозина изказали се. Някои казаха, че може би трябва да проявим повече твърдост и да е, определим по- ясно съотношение между твърдата част и променливата част. Комисаря Бърния каза, че това е само началото и ако разпоредбите в това предложение не са не се спазват в достатъчна степен на практика, няма да се поколебае да обмисли и други промени. Готови сме да помислим с вас допълнително съвършенстване на разпоредбите за възнаграждение. Що се отнася до САЩ и други партньори в света и дали те ще приложат Базел 3. То, това е този проблем вълнува не само мнозина от вас, но и комисията. Има искане от комисията да предостави информация, но в миналото ние вече сме казали, че следим този въпрос. Ние сме в е, редовен диалог е, с САЩ и други части на света. Доколкото разбираме, Съединените щати предстои да излязат с проекто правила. Имам основание да смятаме, че това ще стане през април, ако спазят онова, което обявиха наскоро. Ако това стане, ще можем и в парламента, и в съвета да оценим намеренията на САЩ и на тази основа да извлечем съответните заключения. Още една дума. Може би знаете, че се оценява изпълнението на ниво база. Процесът започна. Комисията ще дава, ще следи този процес и други юрисдикции ще, юрисдикции ще бъдат подложени на натиск да предоставят информация на Базълския комитет. И на последно място, може би най-важният въпрос, всички знаем, че много от вас се вълнуват от този въпрос. Въпросът вълнува и съветът, максимална хармонизация и единен правилник. Някои от вас подчертаха, че е необходимо да се постигне баланс и изразиха подкрепа за максимална хармонизация единния правилник, но заедно с това настояват и за известна гъвкавост. Както знаете, комисията включи в предложението редица инструменти, насочени към постигане на гъвкавост от, дис... от разискванията в парламента и съвета разбираме, че системата може би ще трябва да се усъвършенства. Ние лично няма да възразяваме. Но и както казаха много от вас, в комисията сме дълбоко убедени, че а, тук трябва да се проявява предпазливост. Така че баланс и, и хармонизация, да, но не в ущърп на единия пазар. Ние ще подкрепим участието на органите като Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск. Заедно с това ще държим на а, възможността комисията да се намесва както мнозина от вас казаха, че комисията, а именно, че комисията играе много важна роля при поддържането на баланса. Това е. Благодаря. И накрая давам думата на докладчика. Госпожи и господа, благодаря много за задълбочения интензивен а, а, дебат. Мога струва ми се да обобщя, че много от изказалите се повториха това, което прозвуча при предходния ни дебат по този въпрос. Трябва да погледнем обаче какво сме постигнали междувременно. Мнозина а, поискаха та, днес а, да се подчертае какво всъщност се е променило от момента, когато беше изготвен нашия доклад по собствена инициатива. Господин Шваб сега не е в залата, но когато става въпрос за намаляване на претеглената стойност за рисковия коефициент за малките и средни предприятия на 50%, аз мисля, че това ще е добра стъпка. Това не означава, че това, което е направено е недостатъчно. Въпросът е, че ако, направи, ако вземем тия 30%, значително ще облегчим кредитирането на малките и средни предприятия. Но може да сложим и по-висок прак, но не сме сигурни. Сега се проучват тези възможности. Добре ще е, според мен, да намалим а, рисковото тегло. и след това да помислим за покачване на границите при банково обслужване на дребно. Трябва да видим какво искаме да получим накрая от законодателния процес. На края на септември той ще приключи, ако не сме довели акта до окончателен вид, няма да сме свършили работата. Друго нещо искам да кажа за Европейската комисия. Трябва, според мен, да поясним по-настоятелно на парламента, че за момента Европейската комисия се държи по-смело от съвета. А, важно е, в края на краища, да имаме едно, една солидна основа за законодателното предложение, за да може то да влезе реално в сила. За кооперативните банки, за техните пасиви, всичко това е в доклада говорихме за обезпеченията, говорихме за пасивите, говорихме за спестяванията в корпоративните и кооперативните банки. Раз, въпросите за банковите групи също са разгледани. Това е са идеи прозвучали в предложенията на Европейската комисия и заключенията на съвета искаме да има единни правила, но да се отчита индивидуалния характер на по-дребните банки и групите съставени от по-малки банки. Всички тези въпроси са а, отчетени в нашето предложение за корпоративното управление. Ще продължим да правим разграничение между собствениците и операторите. То е необходимо. Става въпрос и за прозрачност, и за разделение на правомощията. Това е цел, която сме си поставили в този доклад и в предишни доклади. Както и в други наши инициативи. Още веднъж искам да благодаря на всички ви. Мисля, че сме постигнали повече, отколкото мнозина си мислят. Това го казвам не веднъж. Ще продължим разискванията на основата на подробните изменения и ще се опитаме да оформим по-голям брой компромисни предложения. Искам да насърча всички колеги да продължават да работят все така. Трябва да работим а, бързо както казахме и по-рано, и да гарантираме и добри резултати. Благодарение на комисията за предложението. Благодаря ви много. Мисля, че съветът вече не си въобразява, че може да минава през главата на нашата комисия и така. На 12 април пак размяна на мнения. Тогава надявам се, че ще Имаме още няколко компромисни предложения, по които да работим. Все пак продължаваме 25-26 април да смятам, че ще може да а, гласуваме в комисията, да сме готови за пленарното. А, сега свършихме по-раничко. И искам да кажа на колегите, днес след обед тук ще имаме съвместно заседание с Комисията по заедостта по въпросите на тройката, така че искам да кажа, всичките ви а, табелки ще бъдат разместени по време на обедната почивка, така че си вземете документите, иначе те могат да отплават на някъде и после да а, ви е трудно. Три часа координаторите, заседанието на комисията започва от 4. Благодаря.